Е, има промяна в дневния ред. Е, точка 6, тъй като е, представителя на комисията не може да присъства, ще се отложи за следващото заседание. Иначе се надявам да сте съгласни с дневния ред. Очевидно е така. Е, искам да ви съобщя, че днес е, се превеждат всички езици, освен е, естонски, латвийски, литовски, малтийски, шведски и чешки. Всички, на всички останали езици може да слушате превод и може да говорите на тях. По точка трета от дневния ред. Днес заедно с нас е главния докладчик по бюджета за 2012 година, госпожа Франческа Балцани, която очаква да чуе от вас вашите очаквания за следващите проекти и за предстоящия бюджет. За тази година го направихме нашия докладчик за тази година, който е същия и за следващата година, за съжаление не е тук, но той ще чуе какво има да каже госпожа Балцани. Давам думата на госпожа Балцани. Grazie molte per questo incontro. Il, la Благодаря ви за а, срещата. Бюджетната процедура е в самото си начало в момента. Това начало обаче е един особено важен момент, защото трябва да се опитаме да се подготвим колкото може по-добре през следващите месеци. Миналата година направихме опит да се справим с едно четене като равноправни партньори на останалите бюджетни органи, но беше сложно и доста комплексно. Причината е в много тежката финансова рамка в отделните страни членки и това доведе до там, че много често а, бяха, се предвиждаха необосновани а, съкръщения в бюджета. За това аз предложих и колегите в комисията по бюджета ме подкрепиха да включим и отделните парламентарни комисии, тъй като бюджетната процедура е комплексна процедура и по отношение на своето съдържание. Това е единствената процедура, при която от самото начало е необходимо да участват всички колеги от парламента и да е активно. Най-вече заради това, защото в отделните комисии е, е съсредоточени е, знания е, и ноу-хау, което ще ни позволи да определим приоритетите. Точно за това сме се събрали днес, за да видим какви желаем да бъдат приоритетите за следващата бюджетна година. Моето предложение е приоритетите за бюджет 2012 да бъдат интегрирани с стратегията Европа 2020. Тоест, наша задача е да определим приоритетите, които според нас ще бъдат важни за изпълнение на целите на стратегията 2020, която е средносрочна стратегия. Още от сега обаче трябва да започнем да определяме нашите приоритети. Ако е, искаме да направим така, че да се изпълнят целите, поставени в е, стратегията. Е, имаме от една страна целите на стратегията и от друга страна водещите инициативи. Има три особено важни водещи инициативи. Първо искаме е, Европа е, да има по-добро образование, второ повече граждани с висше образование, до 50% от населението. Е, това са две инициативи за постигане на, на целта за по-добро образование в Европа, което е от съществено значение за по-добрата конкурент способност. Прогнозите за пазара на труда показват, че има голяма необходимост от високо квалифицирани работници и служители. В момента има доста голяма разлика между кадрите, които се обучават и кадрите, от които има нужда пазара на труда. Рамката на стратегията Европа 2020 ясно показва, че трябва да си сътрудничим с вашата комисия, като определяме приоритетите. Трябва също така да видим, че маржовете, в които работим, са много малки. 2012 година се намира в края на плановия период, така че маржовете са много малки и трябва много добре да определим какви ще бъдат нашите приоритети и трябва да насочим финансите към онези приоритети, които са задължителни, които са от изключителна важност трябва да а, а, определим кои ще бъдат и пилотните проекти и какви ще бъдат подготвителните дейности за тях. Защото за тази цел ще трябва да се използват маржовете. Касае се както за дейности, които а, вече такът, така и за такива, които предстоят. И трябва да бъдем много предпазливи, трябва да видим какво о, о, работи добре, какво трябва да бъде запазено в тази форма и какво трябва да се е, промени и съответно къде ресурсите трябва да се пренасочат на друго място. Това за мен означава, че трябва да започнем активно и много конкретно сътрудничество. Т.е. парламентарните комисии трябва да бъдат активно включени в бюджетната процедура в частта определене на приоритети за да можем а, а, да а, разгледаме конкретно предложението на комисията от 20 април и съответно да предложим до лятото нашите предложения за изменения. Благодаря, казва председателката. Знаем, че до края на април комисията ще ни предложи е, проекто бюджет, след което съвета и парламента ще имат право на едно четене и ще видим дали в неформална процедура ще можем да вземем решение. Много благодаря на госпожа Балцани, че е извела на преден план на обучението. Обучението е важно. Случвало ни се е да бъде и по-точно обратния начин комисията по бюджета понякога е взимала решение да пита по-скоро другите комисии, а не е, комисията по, по култура. Сега ще дам думата нашия докладчик Локегард, е, който е, ще ни разкаже какво е свършил. Yeah. Thank you very much. Благодаря. Yes. Uh... Благодаря, госпожо председател. Благодаря е, за това, че сте на нашето заседание, госпожо Балцани. Искам да ви благодаря за това, че откроихте въпроса за образованието. Ще се върна на него. Не е тайна, че малко бях е, притеснен за това как ще протече днешното заседание, поради е, новият начин, по който трябва да подхождаме всички тези въпроси. Е, всъщност, е, Притеснявах се, че въпросите ще ни занимават до смърт. Но а, не знам дали очаквате от нас да очертаем приоритетите си още сега. До сега не сме се срещали, за да го разискваме. Това надявам се, че неформално можем на по-късен етап да се срещнем и да ви дадем допълнителна информация. Естествено, мога да направя нещо друго. Uh, uh, е, мога да кажа как според нас е, можем ние да дадем своя принос за приоритетите. Както казахте и вие самата, бюджетът на Европейския съюз трябва а, да положи повече усилия за изпълнение на стратегията Европа 2020. Това трябва да бъде задача на нашата комисия. Миналата година започнахме като успешно осигурихме е, известно количество допълнително е, финансиране, но все още не са достатъчно финансите за стратегията е, като цяло. И това е отрицателна и изненада за нас в парламента. А, от тази гледна точка е неприятна изненада бюджетът за 2011 година. А, надявам се, че това няма да стане и тази година. А, трябва повече да обърнем внимание на стратегията за 2020 година. Това означава, че ние тук трябва да помислим повече за инвестиране в програми които да стимулират научно-развойната дейност, новаторството, това да повиши нашата конкурентоспособност, нашите умения и да допринесе за изграждането на общество, основано на познанието. Тоест, основната ни цел, с други думи, е да инвестираме в хората. Ние в нашата комисия, за щастие, отговаряме е, за е, две основни програми, занимаващи се с хората. Едната се нарича Хора, а другата е известната програма за е, европейски граждани, особено по-младите сред тях. Еразъм в рамките на програмата за учене през целия живот. Еразъм е успех в повече от едно отношение – много голям е интересът към тази програма. Почти 100% се освояват средствата. И много млади учени повишават уменията си, не на последно място и езиковите. Развиват способност да се приспособяват към други култури и повишават шансовете си да бъдат взети на работа. Всъщност това са целите. Трябва за учене през целия живот да се увеличат бюджетните кредити и също така да постигнем това за програмата за хората. Спортната програма – е, също е, е така от наша компетентност. Всъщност ние нямаме такава програма, макар че е, искаме да имаме, но поне имаме средства да и трябва да осигурим средства да разработим някаква програма. Миналата година почти нищо не получихме за тази сфера. Надяваме се, че ще бъде разработена такава а, програма за спорта и се нуждаем от финансиране. И това е сред нашите приоритети. Мога да се огранича с това. Два-три приоритета изложих. Колегите ми със сигурност ще ме допълнят. Това са само първи мисли. Допълнително с вас ще обсъдим подробности. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. С Франческа Балцани ние сме в бюджетната комисия, така че това не е първия дебат, който водим. Напълно подкрепям това, което тя каза за неотложната потребност в Европа да имаме повече хора с повече умения. Мисля, че повечето членове на тази комисия споделят това желание. Това означава, че ние трябва да инвестираме в бъдещето, в младите хора, за да могат те да са в по-голяма степен в състояние да развиват уменията си. От друга страна, на политическо ниво, в контекста на стратегията 2020, се говори за интелигентен, устойчив и всеобхватен растеж. Мисля, че медиите, културата са цели, за постигането на които ние даваме добър принос. Успеваемостта в изпълнението на тези програми не е никак лоша. Ето защо ние сме готови за работа по бюджета за следващата година. Това, към което ние се стремим е европейска добавена стойност. Много се говори за това какво представлява европейската добавена стойност. Ние можем да кажем, че всъщност това е опит да стигнем до хората. Не става дума само за големи инфраструктурни проекти. Става дума за усилия да стигнем до хората. Например, Еразъм, програмата Еразъм, филми, които стигат до гражданите в Европа. Също така и по въпроса за бъдещето на обществото, много етническите, многокултурните, многорелигиозни общества, това е една от целите на културната програма. Разбира се, ние даваме своя принос към това, което искат да, да постигнат. Също така и по въпроса за конкурентоспособността, нашите програми би трябвало да бъдат част от стратегията за конкурентно способност. Може би ще бъде добре да спомена и развитието на цифровото общество или Европеана. Финансирането за нея трябва да бъде част от стратегията 2020. Така че това въжи за бюджета следващата година, но също така и в по-дългосрочен план. Това са посланията, върху които трябва да поставяме акцент. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, колеги. Господин Лукагаде и госпожа Трюпел вече споменаха този въпрос, но аз бих искала да се спра на въпроса за финансиране на спортните дейности. За първи път Европейския съюз има компетенции в областта на спорта в съответствие с Лисабонския договор по-конкретно член 175. Само, че странен, парадокс, странен е парадоксът, че ние нямаме финансиране. Нуждаем се от него, за да можем да отговорим на очакванията. Мисля, че културните дейности имат достъп до структурните фондове, но това не въжи за спорта. Що се отнася до Еразъм, това е един от най-големите успехи на Европейския съюз. Програмите е, Еразъм са направили повече за Европейския съюз, отколкото много от договорите. Така че не бива да ги пренебрегваме. Е, тъкмо напротив, трябва да ги защитаваме и да ги обогатяваме тогава, когато може. Сега имаме е, служба за външни дейности с посолства на Европейския съюз. Така че Необходимо е да рекламираме, така да се каже, културната политика на Европейския съюз пред външния свят. Да изграждаме връзки с други страни, с други региони. Аз мисля, че Европа играе водеща роля в областта на културата и мисля, че ще получим добра възвръщаемост върху инвестициите си, особено в туристическата област. Благодаря на госпожа Балцан и която дойде да, при нас, за да ни обясни какво е положението. Мисля, че ние споделяме казаното от нея. Надявам се проекта да бъде готов в края на април, за да можем да го прегледаме и да внесем нашите предложения към него. Днес на обяд имаше заседание за младеща, нови умения за нови работни места. А, и госпожа пак каза на тази среща нещо, което е много важно. Тя ни описа какво е положението. Можем да наречем това описание песимистично или реалистично. Не знам и аз как да се изразя вие трябва да ни помогнете и комисията трябва да ни помогне. Всички знаем, че се намираме в криза. Знаем, че не ни достигат средствата за всичко, което искаме да направим. Но инвестицията в образованието е дългосрочна инвестиция. Резултатите от нея се появяват след известно време. В момента положението никак не изглежда добре и не бива да отделяме пари само за непосредствени ефекти. И това, което трябва да направим е бюджета за образование, поне да не намалява. Можем да го разпределим по-добре, но не бива по никакъв начин да се намалява бюджета, защото това ще бъде политическа грешка. да кажем, че е, хикс процента от програмата за учене през целия живот да е за програмата за а, е, а, е, Грундвик или пък за обучение на възрастни. А, тези средства са изключително недостатъчна, тъй като има все повече възрастни хора, които се нуждаят от помощ и допълнително обучение. Така че се нуждаем от допълнителни средства, за да може тези хора да продължат да участват в живота на обществото и да не са някаква пасивна група, да поемат активна роля ние също трябва да се променяме заедно с обществото. Госпожа Коста. Ringrazio molto la mm, onorevole Балцани perché... Eh, Благодаря на госпожа Балцани за нейния подход. Мисля, че той е полезен. И навременното привличане на комисиите ще допринесе за пълноценен диалог. Първото, което искам да кажа е, че споделям вече е, е, изразените бележки от страна на колегите – Знаем, че бъдещите поколения ще понесат а, е, тежестта на последиците от кризата. И а, е, това е, е, най-важната причина а, в бюджета а, да не забравяме програмата а, Европа 2020. Съгласна съм с казаното за е, полето, с което разполагаме за маневриране, но същевременно трябва да изпратим ясно послание. Защото това, което сега правим, ще се отрази върху подхода ни към следващата финансова рамка. Е, в стратегията е, Европа 2020 се визират уменията, възрастните хора, интелигентният ръст чрез образование, научни изследвания, развойна дейност и една амбициозна цел, която за момента изглежда неоснователна, но все пак на всички млади хора да бъде позволено част от образованието си да получат в друга държава членка на Европейския съюз. Както бе казано, Еразъм е една от най-успешните програми на Европейския съюз. Е, близо е, 4% от е, всички младежи в Европейския съюз се ползват от нея. Е, тя е, много помага на младежите, когато те се стремят да се ползват от тази нова, по-голяма откритост в Европа. Това ще вземем предвид за бъдещето, ще вземем предвид и това, което се постига по програмата Грундвик. Всички тези усилия са насочени към преодоляване на трудностите, които ще постави пред нас бъдещето. Също толкова важен е спортът. Знаем, че нямаме почти никакви пари и туризма също е важен. Като че ли микрофонът на оратора не е наред? Ке туризма културале. а, е микрофон! тук стигаме до въпроса за културния туризъм. Ah, scusate, mi spiace per eh, gli interpreti e per le loro orecchie. Eh, dicevo, il turismo culturale e tutto ciò che attiene alla promozione culturale. Идеята за а, е, културен туризъм, за туризма като цяло е, е положителна. Особено в светлината на влезлия в сила Лисабонски договор, това също ще се отрази на окончателното ни решение по бюджета е, е, ние ще е, имаме доклад за творческите индустрии, така наречени. Имаме програма Медия, много широко използван механизъм, инструмент, под който е създаден от Европейския съюз. Много добро отношението към него и него трябва да помним. Всички се притесняваме а, всички се притесняваме за дела, който ще получи в финансирането програмата а, Медия. Не знаем а, а, как как ще се ползват а, бенефициарите в бъдеще? Дали няма да им се отпускат все по-малко средства, за да се покрият повече хора и организации? Лега. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря и на госпожа Балцани за изложението и особено за подхода и към бюджета. Мисля, че ние можем да дадем своя подкрепа за него. Няма да повтарям казаното от колегите за необходимостта от действия в областта на спорта, младите хора. Обеден съм, че всички вие сте запознати с тези въпроси, но ще направя няколко коментара последния въпрос. Бих искал Европейския съюз със своя бюджет да изпрати ясен политически сигнал към държавите членки. В много от тях се съкръщават средствата, предвидени за образование и култура. Мисля, че Европейския съюз трябва да посрещне това предизвикателство в контекста на кризата, която преживяваме. Европейския съюз трябва да инвестира в тези аспекти и да предложи финансиране. Мисля, че е Важно е Европейския съюз да покаже, че залага на тези сектори е, в бъдеще. Освен това, Средиземноморския регион знаем, че в момента той преживява криза. Но трябва да помислим за инвестиции там. През последните години инвестициите са недостатъчни. Какви могат да бъдат тези инвестиции? Културния сектор е един от тях. По този начин ще може да се изгради чувство за гражданство и участие в обществото. Имаме нужда от повече културен обмен. Трябва да засилим и да обогатим някои от програмите, които вече са приети. Мисля, че по този начин ще помогнем на младите хора. Освен това, би било полезно, ако младите хора могат да участват в програми е, за културен обмен е, с е, свои връзници от южната част на Средземноморието. Това би било новаторски елемент на политиката на Европейския съюз. Господин Звер. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на госпожа Балцани за доклада. Ще спомена накратко бюджетните проблеми, е, на които се натъкваме в Европейския съюз. Европейския бюджет е, по време на тази финансова перспектива намалява в абсолютно изражение. В началото той беше 1, възлишен 1,3 от е, БВП сега е 1,12. През последните години бюджета на някои държави членки се отвоиха в реално изражение, а бюджета на Европейския съюз се увеличи само с една трета в номинално изражение. Това не веща е нищо добро за бъдещето. Днес беше казано, че в контекста на съществуващите средства е, бихме могли да изразходваме по-рационално средствата за образование и други така наречени меки области. Няма да бъде обаче лесно. Ако в Европейския съюз ние изпратим отрицателен сигнал към държавите членки, като намалим бюджета, няма да постигнем целите, които сме заложили в стратегията 2020. Докладчикът спомена за ограничаването в обществените инвестиции до 2015 година и ние няма да можем да постигнем своите цели през следващото десетилетие за периода 2015-2020. Ако искаме да увеличим броя на хората с висше образование, очевидно трябва да се увеличат инвестициите в образованието. Трябва да се инвестира в учащите се, за да може поне да не изоставаме много от висшето образование в Съединените щати и Япония. Председателят Барозо онзи ден каза, че му се иска всеки млад човек в Европа да има възможността или да учи, или пък да има професионална мобилност до 2012 година. Без инвестиции, без сериозни усилия няма да постигнем целите си, а и от тук няма да повишим конкурентоспособността на Европейския съюз. Звуча малко песимистично, но тогава, когато говорим за пари, е, това не може да бъде избегнато. Благодаря, госпожо председател. Е, спомням си, е, че госпожа Балтани в Комисията по транспорта беше помолена и за други средства за туризма а, и за смятам че темите, които обсъждаме тук, са тясно свързани с темите за транспорта и туризма. От приемането на Лисабонския договор имаме нови правомощи а, и е, гражданите очакват много повече е, от нас. Е, ние в парламента се опитваме да организираме различни е, мероприятия по тема, важната тема за спорта, да каним граждани, групи и така нататък, но не можем да направим кой знае какво с бюджета, с който разполагаме в момента. И мисля, че ще изпратим грешен сигнал към Европа, ако кажем, че отговаряме за спорта, но не можем да направим нищо, защото нямаме пари. Е, нещата с спорта е, стоят по същия начин начин, както нещата с туризма и за това а, искам да ви помоля да се отнесете сериозно и към темата за спорта. Мисля, че цяла Европа ще ви благодари. Няма микрофон на председател. Говорим за бюджета за 2012 година, който е в рамките на програмния период. А, ние сме взели решение за този бюджет преди 5 години. Ние тогава решихме да дадем съответните средства за съответните програми. Въпреки това обаче, сега сме принудени да правим съкръщения в бюджета. Аз не разбирам това, продължавам да не го разбирам. Първо решаваме нещо и след това съкръщаваме парите за него въпреки че в нашите програми се освояват всички средства. Е, средствата за европейски медии, култура, спорт и така нататък се използват е, казано така малко по-гръмко, за душата на Европа, за бъдещето на Европа. Е, и ако остане нещо, то се връща винаги на страните членки, вместо да се запази. А, така че аз, на мен ми се иска през 2012 година да изчерпим всичко, с което разполагаме. 2013 ще бъде още по-трудна. Ние всъщност нямаме никакви пари. Можем да изразходваме само това, което ни дадат. И така, ако кажем, че ще се съкрати или пък няма да съществува медийната програма, това ще бъде пълна глупост. А това, колко средства ще бъдат отделени за тази програма, изобщо не зависи от нас, зависи от правителствата. Ако те решат да ни дадат пари, ще има финансиране за нашата програма Медия. Имаме представител на комисията. Имате думата. Uh, Благодаря. Не мога да добавя много към вече казаното, тъй като сме съгласни с него. Приветстваме приоритетите, които вие откроихте. Образованието е сериозен приоритет. Искам да кажа, че повечето от програмите, които управляваме, са ориентирани във висока степен към стратегията Европа 2020 година. Ако погледнете седемте знакови програми, пет от тях са свързани с образованието и културата, така че връзката с Европа 2020 е много ясна. Както е, мнозина от вас е, казаха, парите се изразходват добре, е, използват се пълноценно, инвестират се в образование, в хора, в обмен, в умения. Това също е много важно. В този смисъл приветствам всичко казано и както посочи и председателката, надяваме се и ние, че ще бъде спазено поне това, което е заложено в сегашната финансова рамка че плановете, които вече са разработени, поне ще могат да бъдат осъществени. Миналата година с ваша подкрепа, с подкрепата на парламента, успяхме да получим допълнително финансиране за повечето от своите програми. Трябва да следим за това за всички програми през 2012 година да получим поне същото равнище на финансиране, е, да няма съкръщение в финансовите средства за следващата година. Благодаря. Благодаря. Госпожа Балцани още веднъж. Благодаря за всички изказвания. Мисля, че е, тук съзираме много е, интересна изходна позиция от гледна точка на мандата на настоящата комисия. Има някои специфики, които следва да се помнят. Първата е, че има програми, е, които са наистина прекрасни, както каза и председателят. Но пък, е, както и други казаха, е, това са програми, които стигат пряко а, до европейските граждани, засягат ги пряко и това е изключително съществено. Е, е, с бюджетното си финансиране е, те имат възможност за голяма възвръщаемост. Много по-голяма от първоначално мислената, защото създават пряка връзка с европейските граждани, превръщат ги в част от европейския процес. Те се чувстват такава част. В Европа е, сме свидетели на определени демокр... демографски е, тенденции. Европа застарява, но същевременно длъжни сме да инвестираме в младите хора, тъй като те трябва да имат е, уменията необходими на бъдещето, за да могат да се конкурират. В бъдеще ще бъдат необходими по-големи умения. И трябва да мислим не само за младите, разбира се, а за всички хора в обществото. И възрастните трябва да имат възможност да се ползват от обучение и от инвестиции в механизми и програми, които им позволяват преквалификация. За нас това също ще бъде важно в бъдеще. Всичко това трябва да се обвърже с първата цел на стратегията Европа 2020 създаване на повече и по-качествени работни места в Европейския съюз. 10 години е доста дълъг срок. Но от друга страна ще е, установим в един момент, е, че той бързо отлита. Затова трябва да внимаваме а, е, и а, да правим така, че а, винаги да има инвестиции в тази сфера, за да бъдем конкурентоспособни в бъдеще. Някои ни помолиха да се противопоставим на тенденциите в държавите членки да се урязват средствата. Това е, ако желаете, другата страна на монетата. А, длъжни сме да мислим за дългосрочната перспектива. Това е вярно. Но ако погледнем каква е основната идея, която искаме да внушим с бюджета и с стратегията Европа 2020, тя е винаги да инвестираме. Независимо от факта, че има моменти на криза, в които прибързано да се вземат решения за съкръщение на средствата. Мисля, че стратегията и бюджетът трябва да послужат като трайни насоки, ориентация, ориентир за държавите членки трябва да ги стимулират е, да е, мислят в по-дългосрочна перспектива. Е, нещо, което те не правят, ограничени в националното си равнище, поради това, че правителствата се променят, настъпват кризи. Тази липса на дългосрочна перспектива в крайна сметка вреди на гражданите ни. Е, трябва да мислим е, за новите компетенции на парламента. Спорт, туризъм, Средиземноморието, това са все области, в които имаме нови правомощия. Трябва да се осигурят необходимите средства за упражняване на новите ни правомощия, но е, също толкова важно е да осигурим средства и за изпълнение на стратегията Европа 2020. Трябва в парламента да имаме последователен подход в контактите си с другите европейски институции да не стане това, което стана с Лисабонската стратегия. За да избегнем провал, трябва да имаме необходимата политика, да имаме необходимите умения и да упражняваме правомощията си. Няма да можем да ги упражняваме, ако не разполагаме със средствата за тази цел. Каквото и да правим, трябва да го правим заедно. И към бюджета трябва да подхождаме цялостно. в името на изпълнение на стратегиите, които сме е, подкрепили в пленарно заседание. Трябва да канализираме усилията си и решенията си а, е, за постигане на целите. Отделните комисии обаче трябва да определят приоритетите си в различните фази, например за пилотните проекти и за измененията, които също са деликатна част е, от е, бюджетната процедура. Председателята, е, ние всички желаем на вас и на себе си всичко хубаво. Пожелаваме ви да се преборите за парите, от които се нуждаете. Преминаваме към точка четвърта от дневния ред, в която също става дума за пари, каквито нямаме. Пак става дума за пари, които нямаме така. Си става дума за многогодишна финансова рамка, е, тази с която би трябвало да разполагаме от 2013 година. Миналата година създадохме една подкомисия, която да работи една година – и да определи нашите приоритети, за да може с силна позиция да започнем дискусията за финансовата перспектива с съвета в момента, в който съвета е изготви. Комисията се казва Шула. Комисията се казва Шула. Нашия колега Иван е представител в тази комисия. Сега ще му дам думата, за да каже той какво е направил тази комисия, тъй като тя почти приключва работата си. Mulțumesc. Discutăm acum despre banii pe care Благодаря, госпожо председател. Ще говорим за средствата, с които ще разполагаме след 2014 година. Средствата, от които имаме нужда и с които няма да разполагаме след 2014 година. И в е, и многогодишната рамка би могла да, да бъде продължена и в е, следващия период. Ние имаме няколко програми, които искаме да продължим. Има обаче и проблеми които влизат в компетенциите на нашата комисия. След хоризонталните проблеми е стабилността на многодишната рамка, продължителността и, и европейската добавена стойност на програмите. Що се отнася до структурата на бъдещата многодишна финансова рамка, гъвкавостта, или за да се изразя по друг начин – Колкото по-конкретен е един въпрос, толкова, по, толкова по-негъвкъв е бюджета. Тоест трудно е да прехвърляме средства между отделните функции. Колкото е по-обща една тема, толкова по-лесни са трансферите между отделни функции. Комисията отправи две предложения. Едното представя структура в три глави, което ни осигурява голяма гъвкавост, кое, но обаче неудобството е, че бюджетът ще се предоставя по-трудно. Вторият вариант, както казах, е по-негъвкав от предишния. Има четири под теми, които ще раздробят бюджета за следващия период. Що се отнася до сроковете и продължителността, колкото по-дълга е многогодишната финансова рамка, толкова, толкова по-голяма степен можем да подготвяме програмите за културата, младеща и медиите. Има едно предложение за 5 годишен период. Комисията Сюре смята, че рамката трябва да съответства на мандата на парламента. Това не е много удачно, защото онези, които ще подготвят рамката за 5 години, няма да са онези, които ще изпълняват. Според мен този аргумент не е убедителен. Една финансова рамка от 10 години с междинна, междинна оценка ни осигурява е политическа и финансова предсказуемост има и вариант, компромисен вариант за 7 години. Има и доводи за това предложение, т.е. държавите членки са свикнали с 7 годишния срок и една промяна няма да бъде възприета добре. В други области можем да говорим за европейска добавена стойност, за Комисията по култура това не е така, както за културните програми, така и за медийните, така и за спортните програми. Това са програми, които са доказали своята полезност и предоставените, колкото повече са средства, толкова по-ефективна е програмата. Бих искал да добавя, че в целите на стратегията 2020 фигурират две цели, пряко свързани с образованието. 10%, не повече от 10% напуснали училище и поне 40, и увеличаване 40% на тези, които получават висше образование. Мисля, че тук трябва да споменем програмите за учене през целия живот, Европа на гражданите, медиите. Това са все програми с европейска добавена стойност. Доклада ще бъде разискван утре в комисията с Юре. Култ културата и образованието не са обект на кой знае е, колко голямо вниманието, защо говорим за средства, с които за сега не разполагаме. Въпреки, че тези приоритети за нас са много важни, за тях не са предвидени достатъчно средства. На ваше разположение съм за въпроси. Да. Благодаря на колегата Иван е, е, за това, което ни докладва. Във вашите работни документи фигурира и работният документ на комисията Шуре. Е, там ще видите, че крайният срок за внасяне на измененията е 22 март в 12 часа. И на следващото заседание на 12 април ще се гласува господин Матола. Благодаря, госпожо председател. Ако е, бихте приели някои от, наш, от моите бележки, не само е, по доклада на комисията ШУР, но и по проекта е, на становище на нашия колега, бих се радвал. Като цяло, споделям посочените цели. И ако ми позволите, тук визирам главите на стратегията Европа 2020 година. Смятам, че най-добро като решение е 7 годишна многогодишна рамка с редовен преглед. Това най-добре функционира. Механизмът на контрол също е важен. Трябва да има по-малко бюджетни редове, упростяване, повече гъвкавост като цяло за целия бюджет. В този момент решаваме какъв ще бъде видът на многогодишната финансова рамка, която ще използваме в бъдеще. И не бих се въздържал да кажа, че а, програмите, които са от наша компетентност, са истински модели а, за подражание. А, примери за видимост, примери, които да бъдат повтаряни. Знайки това обаче, трябва да внимаваме е, успеха, който сме натрупали до тук, да не бъде погубен в бъдеще. Със сигурност, когато говорим е, за опростяване на бюджетните редове, правим това, защото искаме средствата да се превеждат по-лесно – Питам се човек обаче, дали не трябва поне да запазим средствата, с които вече се разполага, ако не е възможно да се постигне тяхното увеличаване. Тоест, питаме се с какво ще можем да работим в бъдеще. Съгласен съм също, че не трябва да има дублиране между европейското и националното финансиране програмите на ниво Европейски съюз трябва да носят допълнителна полза. И тя трябва да проистича от факта, че тези програми се осъществяват именно на европейско ниво. Трябва обаче да докажем също, че е, имаме и е, така капацитета да генерираме тази допълнителна полза. Ще се спра на три въпроса. Младеж, спорт и заетост. От една страна не бива да забравяме, че сред младите има най-висок ръст на безработицата. Говорим за обучение през целия живот. Но е редно да помислим за всички тези младежи, които излизат от училище, само за да се влеят е, в редиците на безработните. Когато говорим е, за нова компетентност и нови правомощия не бива да забравяме спорта. Имам предвид масовия спорт. Не, че следва да забравим професионалния спорт, но а, нека се съсредоточим върху масовите спортове, унези, които се практикуват от най-голям брой хора и най-вече от младежите. Трябва да бъдем в състояние да а, постигнем тази си цел а, за а, намаляване на броя на отпадащите от училище ученици, а, включително а, чрез а, стимулиране на спортните прояви. А, не бива да забравяме, че това допринася за постигането и на други цели. Например, а, подобряване на здравето на нашите граждани. А, затластяването е сериозен проблем, който засяга не само възрастните. Нашите програми бяха видими, те бяха истински успех, но е необходимо още повече да се говори за тях. познати са до някъде те, защото средствата са почти 100% освоени. Но колкото повече говорим за тях, толкова повече ще разберат всички, че не е приемливо от година на година за нашите седем програми бюджетните редове да спадат все повече и повече. Благодаря, госпожа Трупе. Благодаря ти, Дорис. Аз искам да говоря за политическия конфликт, който стои зад настоящите спорове и зад следващата многогодишна финансова рамка заедно с Вит Камерън и другите а, нетни а, платци а, са изразили желание да не се увеличава бюджета. Ако те успеят да наложат своето искане, а, нашето положение ще стане повече от трудно. Но ако тази, нека да я наречем твърда линия, не успее да се а, наложи, въпреки всичко ще трябва да правим економии и положението няма да бъде леко. Но в интерес на културата, образованието, киното, младеща, спорта, не бива да споменаваме кое е второстепенно. Ние знаем какви са конфликтите в нашите политически групи, конфликтите между външна политика, сълскостопанска политика и други видове политика. Тук става дума по-скоро за концепцията за европейската добавена стоеност и в тази сфера можем да приведем много добри аргументи. Документа на господин Иван също много добре показва какво може да се постигне. И ние работим в една сфера от политиката, до която гражданите се докосват все ежедневно и ако се работи по нашите теми, гражданите все повече ще приемат Европейския съюз. Друга една тема, по която работи комитета Шуре, е темата за продължителността. Има различни модели. Седем години е, е настоящия период. Е, е, на мен лично този период ми е доста симпатичен, защото имаме така известна перспектива. Модела 5 плюс 5 има предимството, че ако се направи оценка, може да се види какво е постигнато, какво не е постигнато и да се внесат промени, без да трябва да започваме от начало. Ако обаче възпрем в настоящата ситуация, ако планираме за, за 10 години напред с такъв ограничен бюджет, от прагматична политическа гледна точка този вариант няма да е най-приемливия за нас. Моите аргументи не са структурни такива, каквито превеждат политическите противници. Моите са по-различни. Просто казвам какво по принцип е правилно, какво не е непременно правилно в, в настоящия исторически момент. And I suppose uh, much of what has been said благодаря. Голяма част от това, което беше казано за многогодишната рамка, въжи и за новите компетенции в областта на спорта и туризма. Всъщност, какъв е смисълът от допълнителни правомощия, ако не разполагаме със съответните средства? Мисля, че това е въпрос, който, на който трябва да обърнем много сериозно внимание. Също така, е, се спомена здравеопазването, образованието, дори от економическа гледна точка – туризмът е, е полезен за економиката и работните места, също въжи и за спорта. Освен това, е, спорта и туризма имат сериозен потенциал за растеж. Това са области, които можем да развиваме. Трябва да го направим и да станат част от дейността ни. Що се отнася до срока 5 плюс 5 или 7 години, бих искал да чуя доводите на онези, които застъпват идеята за 5 години. Аз мятам, че 7 години е най-добрият вариант. Искам обаче да чуя и другите доводи. Колкото по-бързо разберем, обаче толкова по-добре. Когато ни се представят идеите, ние ще проведем дебат и възоснова на дебата ще вземем решение. Госпожа Сеналова е последният оратор. Смолкова. Ораторката поправя председателката. Благодаря. Искам да изразя подкрепа за колегите, които са за 7 годишният период. Смятам обаче, че аспекта гъвкавост е по-важен Бих искала да изразя известно съмнение. Смятам, че това е много полезен инструмент, само че е много лесно да се злоупотреби с него. Има някои притеснения, свързани с определени държави членки. Боя се, че при такава една гъвкавост някои държави членки биха могли да се възползват от гъвкавостта. Аз ще представя довод проистичащото едно събитие от преди седмица-две. Бивш комисар за образование и професионално обучение господин Фигел дойде в Брюксел и поиска превод на средства от образованието и културата и заетостта към оперативни програми за транспорт. Аз мисля, че транспортът е важен сектор, инфраструктурата е безусловно важна, само че има други източници на финансиране за тях. За образованието обаче няма други източници на финансиране или пък е, е много трудно да бъдат намерени. Унези, които са запознати с петте цели на стратегията 2020, ще се съгласят с мен, че в четири от тях е, образованието присъства в много голяма степен. Да не се инвестира в образованието и културата означава да не се изпълнят е, целите на стратегията. Ето защо аз призовавам всички вас, когато обсъждаме следващата многодишна финансова рамка и нивото на гъвкавост, да не бъде толкова лесно да се прехвърлят средства от културата и образованието към други оперативни програми. Благодаря много, госпожо Смолкова. С това приключихме дебата. Комисията желая ли да каже нещо? Да, заповядайте. Uh, Искам само да подчертая, че не е вероятно да имаме много допълнителни средства, така че наистина трябва да мислим за приоритети. Има много добри доводи за това да определите образованието и културата като приоритети, но въпросът е откъде ще дойдат парите. Това може би изглежда по-трудно, отколкото е. Бюджетът е, е малък, макар да ни се струва, че той е достатъчно голям. Той е по-малко от 2% от общия размер на бюджета, така че дори много да увеличим този бюджет, няма да е увеличението толкова голямо на фона на общия бюджет. Поради което трябва да бъдат убедени а, вашите колеги, нашите колеги да отпуснат допълнителни средства а, и а, все пак това няма да доведе до кой знае какво а, увеличение. Ако получим допълнителни средства, ще бъдем в състояние да докажем, че сериозно се отнасяме към процесите. Трябва да докажем също, че добре си харчим парите, че а ако а, не друго, а, там където има проблеми, се пренасочват средствата към успешните програми и проекти. Смятаме, че е, нашето искане за повече пари е, ще бъде е, много по-добре възприето, ако се отнасяме критично към работата си в този смисъл. Не искам да се хваля с това колко много знам, но Стивен Салтър ми каза нещо, което ме ужаси. Това, което се е, дава за маслини в Европейския парламент е сума в размер на с 2,5%. Тък му разбрах нещо и се оказа, че не съм го разбрала правилно, каза председателката. 2,5%. А ние имаме 1,8% за всичко. За младеж, за спорт, за гражданство. Така. С... И може би можем да използваме другата цифра, която знаем. А, аз като германка мога да го кажа, при нас маслини не се отглеждат. Но може би можем да намалим малко маслините, малко картофите някъде от селското стопанство, защото за селско стопанство винаги има много пари, наистина много пари. Иван, искате ли да кажете още нещо? Или колежката Смолкова искаше да обясните още веднъж е, каква, е, как, е, каква е гъвкавостта при схемата 5-5. Може ли някой да я обясни? дурата де 5 плюс 5. Благодаря, госпожо председател. Що се отнася до срока 5 плюс 5? този срок се радва на най-голяма подкрепа, тъй като програмите ще бъдат променени. Става дума за периода след 2014 година. Програмите, които се изпълняват, ще бъдат променени, преразгледани, в това число и процедурите за контрол и наблюдение, е, изпълнението на програмите – начин, наблюдението върху начина по който се изразходва средства, ще бъдат предмет на нови е, правила и ще е необходимо време, за да се преосмисли всичко и в определен момент ние ще бъдем принудени да направим промени. И като имаме предвид, че става дума за нова финансова рамка, 7 години няма да бъде достатъчно. Ето защо е избран, избран варианта 5 плюс 5 години. Вярно е, че периода е дълъг и за това междинния анализ няма да бъде повърхностен. Той ще навлезе в дълбочина. Там ще се анализира многодишната финансова рамка. Е, десет години се възприемат като много дълъг период. Когато обаче се каже 5 плюс 5 с междинен преглед, се осигурява гъвкавост, но и възможност да се направят промени в онези области, които, в които не са постигнати добри резултати. Благодаря. 22 март на обяд е крайният срок за внасяне на измененията. Преминаваме към точка пета от дневния ред. Колегата Кели работи по темата за всеобхватен подход за защита на личните данни в Европейския съюз. Нашето становище ще бъде изготвено от господин Кели. Сега ще ви дам думата. Вие имате проект на становище. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че това е много важна сфера на работа за нашата комисия, тъй като ние се занимаваме с образованието, младеща и културата. А темата има връзка тук. През ноември 2010 година комисията обнародва известие, с което предложи цялостен подход към защитата на личните данни в Съюза. С това започва дебата за преразглеждане на нормативната уредба на е, защитата на личните данни е, с оглед е, на бързото технологично развитие, тъй наречените компютърни облаци и разбира се дискусиите на фона на за защитата на правата на човека. Първите актове бяха от 95- та година в Европейския съюз, защита на личните данни и право на информация. През 2002 година беше преразгледана тази уредба с оглед на развитието в технологичния сектор. Сега стигаме до член 8 от Хартата на основните права в Съюза, което е основен текст за защита на личните данни офлайн и онлайн след влизането в сил на Лисабонския договор. Сега законодателите трябва да имат единен нормативен акт за защита на личните данни. За това и говорим по въпроса. Този доклад е интересен в четири сфери. Прозрачност, защита на малолетните и непълнолетните, образование и разяснителна работа. Първо трябва да повишим прозрачността, за да гарантираме е, ясна информация за гражданите от страна на правителствата и контролните органи и интернет доставчиците, е, доставчиците на комунални услуги. Как се е, борави с техните данни? Достъпността, разбира се, е възлов въпрос. Хората трябва е, на простичък език е, да бъдат уведомявани за правата си особено когато става дума за защитата на, лица, на децата. Според комисията в тази насока нормите на директивата за защита на личните данни от 1995 година не са достатъчно ясни и трябва да бъдат актуализирани. Що се отнася до моето становище, поради връзката с образованието и младеща, този процес е много важен за комисията ни. Трябва да осигурим напълно прозрачна, достъпна нормативна уредба за правата и задълженията на двете страни в процеса. Това е най-важното във връзка с защитата на личните данни. Това е особено значимо за децата. Не бихме искали личните данни на нашите деца да изтичат в ръцете на трети страни, така както понякога става. Контролните органи, пък тези, които боравят администраторите на лични данни, не притежават тези лични данни, така че те нямат право да се разпореждат с тях свободно. Образованието и разяснителната работа са от голямо значение, за да знаят хората всичко това. Технологичните промени вървят с много бързи темпове и това изисква много сериозна разяснителна работа най-добрите примери от практиката трябва да бъдат обменни, както от гледна точка на отделните лица, така и от гледна точка на администраторите на данни. Понякога информацията е се губи от хората. Те си губят, например, компютрите. И така тяхната информация се използва по начин, който не е от полза за никого трябва да бъдат образовани и служителите в различните държавни органи. Те трябва добре да познават задълженията си и да защитават хората в такива случаи. Отделните хора, особено младежите, също трябва да бъдат образовани, да могат да носят отговорност за себе си, да знаят, когато попаднат на определени веб страници, понякога нерегулирани веб страници, поддържани в трети страни, какво могат да направят. Социалните мрежи е, могат да бъдат много вредни за младите хора от гледна точка на разгласяване е, на е, данните. Всичко това са явления, на които сме свидетели напоследък. Те изискват нормативна работа, но разбира се, тя не е достатъчна. Разяснителната работа и образованието са особено важни. Е, значи, е, именно за това е, би трябвало в доклада да се обърне особено внимание на разяснителната работа. Аз, за съжаление, съм ограничен до 1500 знака и най Uh, най-напред съм предвидил правото да бъдете забравен. Освен това, съм а, включил а, з, няколко думи за значението на член а, 9, който има отношение към журналистическата работа пък. и сега в заключение ще приветствам коментарите и, им измененията от колегите. Мисля, че заедно трябва да изпратим силен сигнал към комисията в сферата на компетентност на нашата комисия за нормативните проекти, които очакваме от нея. Благодаря ви за дадената ми възможност да представя проекта си. За съжаление няма да бъда тук утре поради националния ни празник. Ще ми се наложи да празнувам Сейнт Патрик. Може би ще ми се наложи и да пи на нещо. Demnächst, wenn ich nicht mehr im Amt bin. Okay. Може, но когато вече аз не съм на този пост, каза председателката, аз ще благодаря на Шон Кели за доклада. Искам да подчертая един аспект. Когато говорим за защитата на младеща, трябва да се занимаваме и с непрекъснатото развитие на техническите платформи, най-вече в рамките на социалните мрежи и да видим как може в дългосрочен план да предпазваме младежите младите. Младите хора твърде е, лековерно работят с тези е, платформи е, и когато младежите позволяват на някого да им изпратят цветенце във Фейсбук, те всъщност не прочитат, че по този начин изпращат всичките си данни на доставчика на съответното изображение това го правят и възрастни, но младежите са по, по-застрашени, тъй като много често посочената възраст в Фейсбук не отговаря непременно на истината. А, мисля, че трябва да бъдем особено предпазливи, а, когато казваме какво е допустимо, какво не е, как, каква ще бъде регулаторната рамка. Ние със сигурност не желаем да ограничим развиването на нови форми за комуникация в интернет и да се създават нови възможности за общуване между хората, но правото да изтриеш своите лични данни от дадена система, правото да можеш да следиш къде се транспортират, къде се прехвърлят твоите данни, е една много важна предпоставка, за чието създаване трябва да се борим непрекъснато. Ja, vielen Dank. Äh, ich kann много благодаря. Аз директно ще продължа там, откъдето вие спряхте. Първо ще благодаря на колегата Кели Съгласна съм с всичко, което е записано в доклада, но мисля че, се, мисля, че формулировките трябва да се заострят на някои места. Аз а, а, смятам, че а, по-добрата медийна компетентност е най-добрата защита за младежите. А, и е, на мен не ми е достатъчно да кажем, че ние подчертаваме важното значение на тази компетентност. Мисля, че трябва да последват действия в тази посока а, и това е предизвикателство пред страните членки. И тук мисля, че трябва изрично а, не само да подчертаем колко е важно, но и да призовем страните членки да го направят. Мисля, че е много важно от най-ранна детска възраст децата да се учат да борават с новите медии, за да могат те с самочувствие и компетентност да работят с тях, да знаят какви опасности ги дебнат в интернет, да знаят какво е позволено, къде трябва да внимават, изобщо да са наясно с опасностите а, мисля, че трябва да въздействаме върху доставчиците и тези, които предлагат а, услугите. А, те събират данни от всички нас, не само от младежите. Трябва да настояваме ние да имаме правото да имаме достъп до тези данни и да знаем какви данни са събрани от нас и къде са прехвърлени те което засяга не само служителите, които отговарят за защитата на данните а трябва да вменим на всеки доставчик на услуги задължението да ни осигури достъп до тези данни а, и да ги изтрие, когато ние поискаме това от него. А, ни, на мен доклада ще ми хареса много повече, ако станем малко по-ясни и заострим формулировките, а, да не се ограничим само с образователни кампании. А, а да заложим и действия, и то не само за децата, но и за възрастните, защото много често възрастните имат по-голяма нужда от обучение от децата. Госпожа Ханибол, поискахте ли думата? Не. Госпожа Трюпе? Ще започна с това, което каза госпожа Камер Еверт. Знам, че темата е доста успорвана и доста чувствителна темата за това как работим с доставчиците на интернет. Има две школи. Едната школа е за залеза на свободата и контрола върху доставчиците. Другата школа казва, след като ще регулираме другите сфери ще регулираме и доставчиците. Аз съм привърженик на втората школа. Въпросът е къде ще бъдат границите на това регулиране. Но според мен доставчиците на интернет услуги не могат да бъдат изключени от е, цялата регулаторна уредба. Искам да подкрепя това, което се каза относно компетентността за работа с новите медии, защото колкото по-компетентни са младежите, е, толкова с по-голямо самочувствие, толкова е, е, ще работят те толкова повече ще се самолегулират. Е, един въпрос към господин Кели на английски. По шеста точка и защитата на данните за деца и малолетни лица, може би не съм разбрала, но бихте ли ми обяснили? Предвиждате ли нещо социалните медии за деца и непълнолетни лица? Трябва ли да променят нещо? Не ми е много ясно дали е, тук има някакво влияние или не. Аз имам един въпрос към господин Кели, но преди това ще направя един коментар. Аз дълго време живях в една държава, където много неща бяха забранени и всички знаеха всичко. В момента, за щастие, живея в държава, в която почти нищо не е забранено. И е, едни хора знаят определени неща, а други не ги знаят. Е, с това искам да изразя своя скептицизъм към забраните, въпреки че за мен е важно тук да се въведат правила. Е, опита показва, че е, закрилата на децата се облича във все повече норми и работи все по-малко ефективно. И гледайки това, което се случва в моята държава, е, се съмнявам в ефикасността на някои забрани и правила. Искам да е, подкрепя това, което иска да постигне господин Кели, е само че ме занимава един въпрос. Децата много бързо учат. И който има компютърно грамотни деца, знае, че те много по-бързо от възрастните е, успяват да освоят е, нещата. Това е проблема. Ако тук изграждаме закрила на децата и младежите, тя трябва да бъде изградена много динамично, защото а, и двете страни непрекъснато се учат. Децата много бързо учат. Моя въпрос е във връзка с а, защитата на децата и младежите, дали не може да се създаде клауза и да се обърне внимание на това, че процесът ако искаме да бъде ефикасен, трябва да бъде динамичен, защото а, децата учат, младежите се учат и така нататък. Госпожа Ханибол. Благодаря. Благодаря на господин Кели за становището му, което е много актуално. Аз мисля, че ние имаме нужда от регламентация на интернет. Знам, че, това е, че по тази тема се спори много оживено в парламента, но няма нито едно съобщение, където и да било, което да не е предмет на някаква регламентация. Може би забраната е малко силна дума, но мисля, че има нужда от някаква, някакво ограничение, кое е примливо и кое не е. Всъщност за това става дума. В нашата комисия сме обсъждали ужасяващи образи на деца в е, интернет. Те са незаконни в държавите членки. Но дали, дали нямаше да бъде по-добре, ако беше забранено показването им по интернет? Това е моето становище, така че има очевидна нужда да защитаваме определена категория лица от потребители в интернет, чието намерения, които са злонамерени. И имаме мерки, имаме нужда от мерки за защита на данните, които да всъщност да защитават децата. Има и по-маловажни неща, но медийната грамотност би помогнала до голяма степен не само медийна грамотност за децата, но и за родителите, тъй като родителите носят отговорност за това, което децата а, могат а, да виждат по интернет, така че аз ще подкрепя това становище. Благодаря много. Мисля, че медийната грамотност е изключително важна. Мисля, че трябва да пазим децата от самите тях. Защото веднъж навлезли трудно можем да ги извадим а, така че мисля, че единственият изход, който имаме да ги запознаем от рано с опасностите за целта, обаче са ни необходими учители, които разбират от тези неща. Тоест, обучението на учителите е а, алфата и омегата. С това започва и с това свършва всичко в много области. Учителите много често не са израснали с тази техника, знаят по-малко от учениците си. Затова мисля, че в този доклад ясно трябва да кажем, че обучението на учителите трябва да включва и този кръг от проблеми, за да може децата да бъдат предпазени от самите себе си, за да знаят те, че си играят с един опасен инструмент. Госпожа Камареверт иска пак думата. Много кратък отговор на това, което каза госпожа Трупе, за да не ме разберете погрешно. Аз не мисля, че доставчика а, трябва да бъде а, държан а, отговорен за съдържанието, което а, потребителите публикуват в интернет. Това отива твърде далече. И другия проблем. При защитата на младежите и децата имам чувството, че се борим с вятърни мелници в аналоговия свят, само като се замислим във възрастовите ограничения, въведени за филми, а, знаем, че филмите за деца а, над 16 а, години могат да се излъчват след 22 часа. Ние изобщо не постигаме никакъв ефект, защото след 22 часа децата обикновено сами са пред телевизора и родителите, много от родителите изобщо не внимават какво гледат децата им по телевизията така че да, разбира се, трябва да се опитваме да предотвратим някои неща, но трябва да сме наясно, че онези, до които искаме всъщност да достигнем, най-вероятно няма да бъдат обхванати от мярката. Това, този проблем винаги стои пред нас, когато говорим за защита на децата и младежите. Thank you very much and thank the speakers for their contributions. Искам да благодаря на всички изказали се за техните изказвания. Разбира се, това е много важна сфера. Очевидно, тя е с много технически аспекти. Повечето от изказалите се е, се спряха на две неща. Първо, да се позволи достатъчна свобода хората да е, ползват интернет по социални, професионални причини, но също и да бъдат защитени хората, особено младите. Е, тук трябва да решим докъде можем да стигнем. Е, госпожа Биски е, е права. Сега. Децата са много добри в интернет и са, са способни да заобиколят всяка забрана, която им наложите. Това обаче не означава, че не трябва да има законодателство. Поне трябва да кажете какво според вас е желателното положение, е, каква е, е правилната възраст трябва да определим и за нея да приемем нормативната уредба ако нещо е подходящо само за деца над 15 години, това не означава, че ще го махнете, защото го гледат понякога и деца на 13 години. Целият въпрос за защита на ненавършилите пълнолетие е от жизнено важно значение. Ако, например, се сбърка и се качи нещо в интернет или в Фейсбук, това може да доведе до повече смущения, отколкото заличаването. И това са хипотези, които не бива да забравяме. Много хора имат отговорност. Потребителите, но и доставчиците, разбира се, трябва да имат сериозни задължения. На това трябва да наблегнем. Родителите и учителите. Е, вие е, сте права, госпожо председател. Трябва да обучим, да образоваме учителите. Защото децата може би са по-сведощи по всички тези нови е, средства, отколкото учителите. Значи трябва да стигнем и до учителите. Трябва да се опитаме да направим нормативна уредба за това, което ни се струва най-балансирана позиция. Към това трябва да се стане. Благодаря. Мисля, че ще бъдат внесени редица изменения, кои, които господин Кели ще включи в своя доклад. Понеделник, 21 марта е крайния срок за внасяне измененията другата седмица, така да се каже. Значи трябва да побързаме. Точка 6 беше залечена от дневния ред. Е, е, преминаваме към заседанието на координаторите. Благодаря на другите колеги за присъствието. Сега ще ги помоля заедно с гостите да пуснат тази зала. Е, координаторите и техните съветници моля да останат.